So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind noch relativ spärlich gesät. И така, уважаеми дами и господа, не сме много за сега. Чух обаче, че има затруднения с уличното движение в града, има задръствания и може би това е причината за рехавото представяне за сега. Нека да започнем с формалностите. Първо ви приветствам всички. И да пристъпим към дневния ред. Няма някакви сериозни промени, доколкото виждам. А, обаче 26-та точка се отлага. А 8-та точка ще дойде преди 27-та. 300 най-вероятно също ще се отложи. 45-та ще се разгледа след 30-та. А пък 24-та търпи промени, а 6-та пък ще се разгледа след 40-та. Мисля, че това са всичките изменения в дневния ни ред. Има ли някакви коментари? Изглежда, че няма. television. Do you have any objections? No. Public meeting. Bitte. Danke. Dann kommen wir zum Punkt 2. Das sind die... И така стигнахме до втора точка от дневния ред. Съобщение на председателя. Доста са ще ни отнеме време да разгледаме тази среща. На 1 март се проведе заседание на координаторите. На него решихме, че Луиджи Берлинге ще бъде съдокладчик вместо Даяна Уолис. Колегата Свеска също ще е, докладва вместо колегата Лехнер за второто четене на а, наследствата. Аксел Фос, новия докладчик за правното основание. Това обаче влиза в сила след неформалната промяна от а, другите комисии, които за сега са обявени, но а, не са станали още, не са настъпили. Редица други е, предложения за докладчици имаме. Първо за директива, всъщност е, свързано с становище за директива за обществените поръчки в е, водния, енергийни и почтенския сектор. Господин Гагани, после становище за договорите по концесии. Господин Балдасал, после директива за класифицирането на опаковки, етикетирането на опасни продукти. Лопас и Стурас ще е докладчик. После предложение за правата и гражданството, програмата за права и гражданство. Аз ще се занимая с това становище. После основните интереси на европейските граждани на единия пазар. Това е доклад по собствена инициатива на ИМКО. Госпожа Ригнер ще, изле... ще напише становището от нашата комисия. После а... облигации за стабилност, господин Балдасар, после а... цифрови единен пазар, госпожа Ниблер, след това предложение за регламент по митнически въпроси. Няма да навлизам в подробности. Колегата Лопес и Сторас ще се занимава с този доклад с петициите. Председателя. След това момент да си намеря бележките. А, да, всъщност приключих с докладчиците, които са определени. Има ли възражения? Не виждам. Значи се приема списъка на докладчиците по предложение на координаторите. Сега доклади. Доклад по собствена инициатива за минималните стандарти във връзка с правната помощ. Мини слушване ще е, организираме по страни по време на заседанието ни през месец април. После доклад, свързан с сегашното дружествено право. Още не сме определили докладчик, защото има несъгласие между политическите групи. Дадохме също така зелена светлина на делегация за Китай. През зелената седмица между октомври и ноември ще се проведе. После в рамките на структурния диалог на 25 април и на 30 май ще проведем разговори с трима комисари, това число господин Бърние и Шевкович. В общи линии това са съобщенията ми. Доста бяха. И е, с това изчерпваме втора точка от дневния ред и преминаваме към трета. Одобрение на протоколите от предните заседания. От 1 март 2012 година разбрах, още не е готов протокола, така че отлагаме тая точка и стигаме до четвърта, а именно представянето на Института по европейско право. Сега искам да приветствам сър Франсис Якобс, Бенедикт Фоварк Косон, Ингрид, Имгард Грис, Кристиане Вендехорст и Тобиас Шулте, Инден Боймен. Първото изложение, предполагам, Франсис Джейкъб, заповядайте. Благодаря ви, господин. Уважаеми Комисията по правни въпроси, благодаря ви. May I first briefly... Благодаря ви за тази възможност. Първо бих искал накратко да представя нашия екип – господин Бенегит Форен Корсън от университета в Париж. Е, колегата Имгард Грес, председател на Сената и допреди скоро председател на Австрийския върховен съд Кристиана Вендерхолст от университета в Виена и Тобис Шута Инденбаумен, който е наш генерален секретар. Като председател на института бих искал да кажа няколко думи, за да ви запозная с нашия институт. В продължение на много години юристите в Европа смятаха, че има нужда от общо европейски орган на юристите, което се отнася и до теоретиците и практиците на правото. Сметна се, че е необходимо да има такъв независим орган, който да работи за подобряването на качеството на правото в Европа. За разлика от американския Институт по правото, който е бил много успешен при разработването и развитието на правото. В САЩ наш институт беше създаден доста по-късно, след един доста дълъг период, който изискваше сериозна работа и принос от много изтъкнати юристи от Европа. Той е финансиран от Виенски университет за първоначален период от 4 години. Управителният орган е съвет над 40 изтъкнати юристи ръководят този център, е, този институт и има сенат. Този институт ще бъде изключително широк. Той ще обединява практици и теоретици на правото, съдии, адвокати, експерти по право от цели Европейски съюз. Целта не е само да се извършват чисто академични научни изследвания, но по-скоро възоснова на най-добрия теоретичен и практически опит да се предлагат идеи за развитие, разработване на правото, които ще имат пряко практическо влияние. Нашите членове ще имат пряка роля в нашата дейност, което ще означава, че дейността ни ще бъде наистина европейска. Един от основните начини за постигането на нашите цели ще бъде предимно чрез подпомагане в определени сфери на подобряването на качеството на европейското законодателство. Понякога, възможно, ще работим с европейските институции, но винаги като независими експерти и консултанти. В... След малко професор Вендерхорст ще говори за общото европейско право по продажбите, където нашия институт много активно работи и имаме работна група, начал на която е един английски съдия. След това другите колеги ще говорят за другите ни първи проекти, които много прецизно сме подбрали. Преди това Бенедит Фаваркосон ще говори по-общо за института. Така че сега бих искал да дам думата на професор Форвар Косон. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми депутати. Дами и господа, благодаря ви за тази възможност да представим наскоро създадения Институт по европейско право. Това е ситуацията с правето, с основните фактори, законодателят, гражданите и съдебната система – и в дясно виждате правната общност на този слайд. Може би трябва да сложим всички тези думи в множествено число законодатели, съдии, граждани. И точно по средата, в центъра е нашият институт. Идеята е да обединим всички заинтересовани страни, всички участници – и да създаваме, да подпомогнем създаването на едно по-качествено европейско право. Ние сме силно повлияни от дебатите за европейското частно право. Резолюция на Европейския парламент от 1989 година за унифициране на правото в тази сфера. Тогава в университетите започна размисъла за създаването на един такъв институт по европейско право, който да обвинява различни действащи лица и да изслушва тяхното мнение по законотворческата дейност в Европейския съюз. Така че по този начин се оформи идеята за този проект. Ние смятахме, че трябва да има един европейски форум, платформа за дебат – за публичното и частното право, да бъдат привлечени университетите, политиците, съдиите, лицата, които практикуват право. Тази платформа искахме да, бъдем, да бъде независима, да представлява една независима организация и в нашия устав, член 2, изрично се посочва, че ние сме независими. Ние Предоставихме консултации на Европейската комисия по европейското договорно право и също така в този процес започна организирането на европейските съдии и това доведе до създаден, създаването на този Европ... институт по европейско право. Инициативата дойде от различни групи и обедини няколко инициативи. Сдружението по европейско право беше първата такава организация, която служеше за основа. Идеята беше да бъдат обединени университетите. След това имаше един институт, който работеше към Флорентински университет. Идеята беше съдиите и всички лица, които практикуват право, да бъдат обединени и да създаде един такъв Общоевропейски институт за право. След това, възоснова на Американски институт за правото, вдъхновени от това, което прави този институт и от прагматичния начин, по който той работи, ние решихме да създадем наш институт, който да не бъде просто мозъчен тръст. Аз съм убедена, че вие всички много добре знаете как работи този Американски институт по право и ние бяхме много вдъхновени от неговата практика, когато създавахме нашите учредителни документи, меморандума или ако щете манифеста за нашия институт. През 2011 е, година създадохме наш институт в Париж и след това отправихме покана за предложения за намиране на място на института и беше избрана Виена, тъй като австрийското правителство и Виенски университет е, предложиха много добри условия. През ноември на 2011 година институтът беше открит официално. На официалното откриване присъстваше заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рейдинг. Основната цел на институт е заложена в нашия институт. Ние, разбира се, основно провеждаме научно-изследователска дейност, но основната ни цел е да подпомагаме законодателите при нормотворческия процес в Европа идеята е да надхвърлим само рамките на подпомагане на законодателите, но да създадем една силна правна общност в Европа, която да черпи от различните правни традиции в Европа. Целта не е да създаде единообразие, а по-скоро да използваме цялото богатство на многообразието, което съществува в Европа. Да създадем един форум на експертите, които участват при разработването и обогатяването на европейското законодателство. да можем да привлечем колкото се може повече хора. Институтът може да действа по собствена инициатива, когато сметне това за необходимо и важно, а също така може да действа въз основа на инициатива, произлизаща от други институции, например европейските институции, включително Европейския парламент. За нас е много важно ние да можем да насочваме собствената ни дейност. Когато госпожа Рединг дойде в Виена, през септември миналата година и дори преди това, когато тя беше в Париж, тя много настойчиво изтъкваше, че Европа е силна благодарение на многообразието и че е много важно да се хвърлят мостове между различните правни традиции в Европа. Нашата дейност се основа върху идеята за членство. Ние имаме няколко хиляди члена като наша цел. В момента са няколко стотици и броят нараства постоянно. Също така имаме наблюдатели, които могат да бъдат физически лица или институции. Те нямат право на глас, но могат да допринасят за нашата дейност и дебати. Най-важният орган е съветът, който взима решения и в който могат да участват до 60 члена. В момента все още няма 60 члена в този съвет – но ние следим много внимателно в съвета да имаме добро представителство на всички държави членки, на всички правни професии. Също така имам изпълнителен комитет, в който седем члена, президентът, ковчежника, един заместник-председател и обикновени членове на този изпълнителен комитет. Те са подпомагани в своята дейност от секретарията, който в момента се формира в Виена. И след това Сенатът е един съвещателен орган, който е много важен за нас. И членовете активно участват в създаването на този институт. Имаме изтъкнати учени в този сенат. Тук виждате нашето устройство на слайда, Общото събрание, съвета, изпълнителния комитет, секретарията. Също така имаме Сенат, виждате вдясно Сената, който наблюдава дейността на съвета и ако има някакви вътрешни спорове, имаме също така арбитражен орган. В нашия устав ще намерите тази органиграма. Нашият институт вече изпълнява някои проекти. Ние ще говорим след малко за някои от тях. Ще намерите в нашия устав членове 12 и 15. И там се обяснява как проектите се изпълняват, как те се представят пред института и кои са критериите за избиране на проекти. Както вече казах, не става дума само за научна дейност и за теоретични проекти. Проектите трябва наистина да са свързани с реално съществуващи потребности. Целта е или да се създават правни норми, които да могат да бъдат образец, или да се дават насоки на законодателите, или пък да се предвижда коментар или тълкуване на правни норми или насоки, които вече се използват в Европа. Основната цел това е да се прави в европейски контекст, като се, от... като се отчитат различните традиции в правната система и практика. Процедурите, възприяти от института, са различни в зависимост от това дали ние предлагаме актове или изявления по актовете. Съветът решава кой ще бъде докладчик и има комитет, който следи как се извършва работа. Това е един съвещателен комитет, който одобрява проектите преди те да се публикуват като официална декларация или изявление на института. За по-дългосрочните проекти, т.е. актовете, процедурата е по-дълга и най-вече в това, че Общото събрание трябва наред със съвета също да одобри проектите. Каква е реалната полза от тези проекти? Ние предлагаме един по-удалечен, по-критичен поглед, предлаган от правни експерти, представляващи различни страни в Европейския съюз. целта е да се взема позиция и да се изказва мнение, без да се допуска, допуска конфликт на интереси. Имаме много подробни указания, свързани с избягването на конфликт на интереса. За нас е много важно да се гарантира пълната независимост на членовете на института. Други дейности на института – са представени на този слайд. Ние искаме да служим на Европейския съюз и ние искаме също така да разпространяваме информация за европейското законодателство в глобален мащаб. Важно е Европейският съюз да има важна роля в света и ние искаме да разпространява информация за Европейския съюз и за неговото законодателство. Също извършваме научно-изследователска дейност. За нас също така е важно да разглеждаме темите на бъдещото или предстоящото законодателство. Тоест не само това, което в момента вече е предмет на работа на Европейския парламент, например, но и това, което предстои да се обсъжда. И така как се финансира института? Аз казах, че Университета във Виена и австрийското правителство представят финансиране, частично също така членските вноски са източник на финансиране и също така институтът ще се финансира от проектите, които ще изпълнява. Така че цялата информация може да бъде намерена на нашия сайт. Също така винаги може да се обърнете към секретарията. Ето тук е адрес на секретарията. Благодаря ви за вниманието. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren meine Damen und Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря, че дадохте възможност да представим Европейския институт за правото. Няколко думи за Сената, който е орган на института с съвещателни функции – Този орган може да дава съвети и да прави препоръки. В момента в Сената има 10 е, членове, които са избрани от съвета по според устава. Това са първите 10. А, вече на лице Сената може да има до 21 члена на възраст под 80 години, кой може да е член на съвета? Видни юристи в Европа, с изградено име, трябва да се отразява и правното разнообразие в Европа. И така съвета трябва да отразява реално разнообразието между държавите членки относно специализациите имаме конституционално право, конституционно право, представително конституционния съд, Имаме представители от различни държави и именно с това разнообразие съвета може да дава компетентно становище по различни теми. Първите 10 членове бяха избрани през септември. През февруари се състоя първото заседание на Сената. Основната тема бе да се даде становище на съвета относно предложения за различни проекти в различни сфери на правото, за които отговаря института. И така Сенатът изрази становище по предложенията. По-късно ще научим за тези проекти, но Сената ги одобри. Това сътрудничество ни е позволява да използваме опита на различни личности, което спомага и за постигането на амбициозната цел на института. Сената разполага и с постоянен арбитражен орган, състоящ от трима членове, които се занимават с вътрешни въпроси. Тоест, цената изпълнява и такива арбитражни функции. Сената изпълнява арбитърски функции при наличието на спор. Дами и господа, за да ви дам представа за един проект на института, Искам да ви запозная с развоя на събитията в сферата на договорното право. Института излезе с декларация относно този въпрос в Европа. Един от важните моменти тук е предложението на Комисията за европейско право на покупко-продажбите. През октомври 2011 година бе внесено проекто предложение за общото право на покупка-продажба, инструмент към който могат да се присъединяват държавите членки. С него се уреждат е, договори между търговски субекти и потребители при продажба на стоки, доставка на дигитално съдържание и свързани с това услуги. Уреждат се различни сфери на, на този тип право. Има дълги предложения след нормативния акт. След като излезе предложението, бе създадена работна група към института. която работеше на принципа на концентричните кръгове. Има малка работна група, която ще изготви декларацията. Нейната ден се подпомага от екип е, консултанти. но също и от органи на самия институт и техни членове. И така малката работна група е с председател сър Джон Томас, изтъкнат юрист в Англия. Има и други видни представители на правото. Направихме така, че да има два съди двама адвокати, един нотариус и представител на научните кръгове. Представители на англосасонското право бяха представени и други правни традиции, които се основават на римско право, скандинавско право. Целта бе доста амбициозна да се преработи изцяло предложението на комисията. На новия вариант не трябва да се гледа като на альтернативен, предложен от института. а по-скоро като на новаторско предложение. Също така, има и част А от работата, в която ще бъдат представени в обобщен вид промените, предлагани от института, евентуалните предложения към проекта на комисията, а част Б ще съставлява пълна обзор на нашето предложение, а буква, част С ще касае бъдещи мерки. Дали да се въвежда такова право за покупко-продажбите, дали се обхващат само отношенията между фирмите или отношенията между фирмите и клиентите, не става въпрос, тъй като това са избори, които се взимат от политиците. Работната група не се занимава с политически въпроси, само с експертни въпроси. Тя дава предложения, Казва се, че предложения текст не изпълнява заложените цели и че има, да речем, непоследователност в проекта, което ще се отрази на практическия успех на тази инициатива. Ще ви дам няколко примера. Първи пример. Има предложение в договор да се казва, че това право не може да се прилага, ако договор надвишава материалния обхват. Тоест, материално-правния обхват, ако обхваща вид транспорт, е, далеко съобщително обезпечаване, обучение или безплатна услуга, да речеме гореща линия, това би означавало, че страните, които са засегнати от това право, не знаят дали според съда няма малък допълнителен елемент, на базата на който може да откаже да прилага правото за покупко-продажби. Също така може да означава, че страните трябва да сключват допълнителен договор само за този отделен елемент, за гореща линия, да речем. И тогава трябва да отговарят на всички изисквания по силата на националното законодателство. Тоест, европейското право тук няма да им помогне. Сега втори пример, който е свързан с техническите предложения, които прави работната група. В проекта от 2011 година се съдържат разпоредби само за договори, при които купувача и е юридическо лице или потребител, но не се уреждат договорите за продажба на органи с идеална цел. Търговците, които се опитват да продават на базата на този режим на други юридически лица, ще трябва да видят дали става въпрос за юридическо лице, за търговец, за клиент или за дружество с идеална цел. Това ще е доста трудно начинание, което излага на риски практически успех на тази инициатива. Има сходни примери да се ограничи инициативата само до малки и средни предприятия. договарящите се страни ще трябва да намерят много информация, което ще изложи на риск практическото използване на инициативата. Според работната група, един от основните проблеми е, че в политическите кръгове Идеята е това право да не се отклонява директивата за потребителското право. Трябва да се види дали това няма да спре необходимите подобрения. Работната група иска също така да разбере до каква степен структурата на предложението може да се усъвършенства и ако се направят структурни промени, как може да се направи така, че отделните предложения на групата да спомогнат за изключването на грешки или пропуски. Сроковете са доста кратки. През март 2012 година трябва да има кратко обсъждане, с европейските институции. През април ще се внесе официално предложение на съвета на института. След това документа ще се върне с изменение в зависимост от техният обем. Може да има публикуване или не. На всеки един етап сме готови да обсъдиме нашия проект с европейски институции и други евентуални заинтересовани страни. С удоволствие очакваме забележки по нашите предложения. des Sekretariats in Wien vorstellen. Е, Уважаеми господин председател, е, дами и господа, е, накратко сега за работата на Генерален секретариат в Виена. Каза се вече, че секретариатът се намира в Виена, финансира се от Виенския университет и функционира като съвместен секретариат. Основните задължения са техническата координация и финансирането на органите на всички, всички органи от организацията. Петима души работят там. многоязични специалисти от е, различни области. Една от основните е, задачи е, на тези служители е общуването с членовете на организацията, както и с други участници, които вземат участие като институционални наблюдатели или, както е случая с Европейския парламент и Европейската комисия, с тези институции. Там обаче комуникацията, е, там се осигурява е, контакта с Института по европейско право. Също така поддържаме един блок в секретарията. Другите задачи на секретарията включват е, координацията с всички заинтересовани страни и институции най-вече е съвета на Европа и други международни органи, вече без спомената Световната банка, например, също така Организацията за економическо сътрудничество и развитие ОИСР. Института по европейско право разполага с мрежа от 600 експерти, 90% от които живеят в Европа и 10% извън Европа. Повечето от тези 10% са в Северна Америка, и екоцина от Азия и ЮАР. Секретариатът се занимава с административните дейности по а, общуването и обмена на информация. И други организационни дейности, като например организиране на годишното общо събрание, организиране на лекции, Е, това е, е в основни линии е, нашата работа. Сега ще ви запозная накратко с сегашните ни проекти и предложения. От една страна имаме предложение за общо европейско законодателство за продажбите, което в момента се разработва като проект. Също така работа върху съдебната практика на съда по правата на човека. А тази задача ще отнеме известно време, но а, Първата версия на доклада ще се предложи на вниманието на Министерската конференция 18-20 април. Сенатът и съветът е, ще включат повече е, още допълнителни проекти и теми, като например подоходно облагане, е, европейско процесуално право, защита на данните, в това число личните данни, но не единствено по това, което се предлага в, от комисията. Обхватът на изследването ще е, мине извън предложението на комисията. Също така разглеждане на съдебната практика по наказателни въпроси. Така че има много широка гама теми, които се планират като проекти или се изпълняват в момента като проекти. Председателя. Благодаря за внушителното изложение. Мисля, че е, това е една чудесна инициатива, която ще изиграе важна роля за нашата работа. По примера за европейско законодателство за продажбите, господин Берлинген и аз ще докладваме пред комисията по този въпрос и а, вашата работа ще ни е особено полезна. Госпожа Ригнер сега има думата. Благодаря. Като австрийка, като виенчанка, не само се радвам, че е Института по европейско право е днес пред нас, с нас на заседанието, на се радвам, че се поддържат тесни контакти с парламента и комисията. Имам два кратки въпроса. Първият е свързан с, сътрудничество, за сътруд... свързан с сътрудничеството с Правната академия в Триер. Има ли такова сътрудничество между вашия институт и тях? И второ, други форми на сътрудничество в Европа. Има ли някакви празнини в а, общуването между севера и юга, изтока и запада или смятате, че има добре уравновесен обмен на информация и сътрудничество в академичен план? Господин Борис. Благодаря. Аз съм поляк и ще говоря на полски и искам да задам следния въпрос. Ще изготвям а, едно становище, което засяга много важен елемент от изследването на хоризонта до 2020 година. Това е едно голямо досие, което започваме да разискваме. Това а, е свързано не само с технологичното развитие, но също така и хуманитарните науки. Много важни а, въпроси са свързани с а, правото. А, ние ще внесем изменения, така щото а, да а, се уверим, че е, европеистиката а, получава сериозно внимание и финансиране в бъдеще. Европеистиката като академична специалност. Та въпросът ми, институтът ви може да бъде един от органите, които да се възползват от тази важна програма. Това е продължение на а, седма рамкова програма. Смятате ли, че можете да извлечете полза? Благодаря. Господин Бодду, следващия оратор. Благодаря. Следния въпрос имам. Документите, които вие изготвяте, е, те достъпни ли са в някаква база данни? Господин Филан. Благодаря. Искам да попитам дали презентацията ви е, може да получим или разпечатана, или в електронен формат да ни пратите. Следващия оратор. Благодаря на колегите, на приятелите ни от Института по европейско право. Съгласен съм с председателя, че Действително бе внушително изложението, което направихте. Демонстрирахте сериозна интелектуална и академична мощ. Чудесно е това. Три въпроса. Ние работим по въпросите на научната култура в правото. Занимаваме се с обучението на съди и адвокати. Следим правния процес. Насърчаваме европейското правно мислене. Имаме вече документи, които сме одобрили в това отношение. Задавали сме устни въпроси на пленарни заседания, по-специално свързани с идеи за пилотни е, проектите. Искам да попитам приятелите ни, да помоля приятелите ни от Института по европейско право да подчертават значението на сътрудничеството, на връзката с институциите. Защото по такъв начин ще може да се създаде един европейски правен менталитет, начин на мислене. Втория въпрос, който искам да засегна, е свързан с предложението на Комисията за законодателство за продажбите. И изобщо въпроси от областта на облигационното право. Това е, чувствит, много деликатен въпрос. Аз и господин Ленер сме докладчици по този въпрос. Дори в нашата комисия, парламентарна комисия, има разнобой на мненията. Някои са за, други са против и се опитваме да е, ги сведем до е, някакво кратко резюме тези мнения. Този инструментариум, за който вие е, готов, говорите, този тълкователен е, инструментариум е, по отношение на въздействието на различни видове облигационно право, е, може да се окаже особено полезен за нашата работа тук всичко, което може да ни помогне да решим основния проблем. Дали е такъв закон, такова законодателство е нещо полезно или не. И е, на следващо място, по какъв начин можем, можете да демонстрирате ползата, допълнителната полза от такова законодателство, както за стопанския сектор, така и за потребителите. Тъй, че въпросът ми е, е каква стойност, каква полза ще добави е, такова едно ново законодателство, което ще се състои, всъщност представлява нещо като кодекс от 180 члена. И накрая е, приветствам идеята ви да се занимавате и с административното право на Европейския съюз. Е, едва сега започваме разискванията по тия въпроси. Опитваме се да ограничим разискванията си единствено до административно-процесуалните въпроси, а не цялостното административно право на Европейския съюз. И искам да подчертая и в тази връзка колко е важно и да поддържаме връзка с вас и по тия въпроси. Следващия оратор. Много ви благодаря за изложението. Първо, смята, че това е една много важна тема ние вече имаме подобни институти на национално ниво. Например, в Германия ние имаме такъв институт и той много добре работи. Имам няколко въпроса. Вие работите по редица теми, включително и законодателството, уреждащо продажбите. Дали имате и политически контакти, а не само чисто експертен подход? Защото през 2009 година наблюдавах, че едно от затрудненията проистича от твърде различните подходи към наказателното право. И затова всеки път, когато говорим за сближаване или хармонизиране на законодателството, има много различни политически становища. Когато обсъждате такива въпроси, имате ли проблеми, проистичащи от това, че има 27 различни политически подхода. Дали ви смятате, че унифицирането, хармонизирането на правото е възможно решение? Може би един възможен подход е обединяване, хармонизиране на различните подходи. Дали сте обмислили това? Вторият ми въпрос е когато излизате с изявления, дали това Струва ли нещо, взимате ли такса за това или вие го правите това безплатно, пробоно? И ако има разходи, кой тогава ги покрива? Господин Хепнер има думата. Благодаря ви, господин председател. Имам въпрос който е много трудно да се формулира точно, но първо бих искал да ви благодаря за изложението. Въпросът ми е свързан с следната тема. Аз съм член на тази комисия и редица други комисии в Европейския парламент. Винаги, когато става дума за законодателството, когато обсъждаме законодателството, наблюдаваме, че във всяка страна има много силно изявени правни традиции и много често това води до противоречия. За нас би било полезно, преди да започнем обсъждане, да получим информация за тези различни правни традиции, така че е по-добре да разберем как в дадена страна се е развивало законодателството по тази конкретна тема. Дали това е нещо, с което може да ни помогнете? Председателят, благодаря. Самият аз имам два въпроса. Не виждам да има други желащи да вземат думата. Така че това са моите следни два въпроса. Първият въпрос е свързан с въпроса на господин Хегнер. Що се отнася до правната академия? Имате ли контакти между различни правни експерти? Какви са вашите взаимоотношения с вече съществуващите национални правни институти? Смятам за много похвална инициативата на австрийското правителство и Венския университет да ви подкрепят. Колко време се предвижда за финансирането и след това дали държавите членки ще поемат финансирането или държавата, в която работи ваш институт, т.е. Австрия, може би вие, господин Якобс, бихте могли да отговорите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за зададените въпроси. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на въпросите и може би колегите биха ме допълнили. Първият въпрос беше за взаимоотношенията с Академията за европейско законодателство в Трир и също така беше зададен въпроса за контактите ни с други национални и научно-изследователски институти. Ние много се радваме да имаме взаимоотношения с всички национални институти, но нашата функция е по-различна Нашата функция е чисто практическа и научната ни дейност винаги ще бъде с практическа насоченост, нещо, което не въжи в такава степен за националните институти. Що се отнася до други рамкови научно-изследователски проекти и пилотни проекти, отново, ако нашият институт поеме каквито и да било дейности в тази сфера, ние с удоволствие ще работим и с други институти, които работят по сходни теми. Например, когато работихме по административното право, ние обсъждахме възможността да работим с един институт, който е работил по създаването на основните норми на административното правило и имаше една конференция, която беше посветена точно тази тема съвсем наскоро, в която беше представен и Европейския парламент. Така че ние, разбира се, ще отчитаме това, което се прави в сходни области, преди да почнем да работим по тази тема. Що се отнася до нашите контакти с, с научните среди и с, с други правни професии, нашите взаимоотношения с Северна, Южна Европа и Източна и Западна, отново ние се стремим да установим контакти с всички професии, свързани с правото и в цяла Европа. Това беше и за научните работници, и за практикуващите прависти в цяла Европа. Все още е трудно да кажем на какво основно ще обръщаме внимание, тъй като сме в самото начало. Но когато създаваме консултативни органи, за да ни консултират по-конкретни проекти, ние се стремим да осигурим баланс между различните страни и различните професии, също така различните правни традиции. Това се осигурява чрез привличане експерти, представляващи различни правни системи. Имаше въпрос за данните в базите данни или разпечатани данни. В момента все още разполагаме с твърде малко ден, данни, защото току-що започнахме нашата дейност. Извинете, не чух вашия въпрос. А, за изложението беше въпроса. Да. Да. На... Ще бъде качена презентацията на нашия вебсайт и вече може да мерите нашия вебсайт друга информация но след като съветът одобри нашите проекти, което е основно условие, разбира се, информацията за тях ще бъде предоставена било на сайта, било в формата на публикации. По други въпроси, що се отнася до проекта за законодателството за продажбите и дали се отчитат политическите различия, мисля си, че в момента мога да кажа, че ние по необходимост отчитаме политическите различия, защото екипът, който работи по проекта, е съставен от юристи от различни страни. Някои са по-ентусиазирани да има хармонизация, други не толкова. Е, е, разбира се, ако имаме един екип от английски юристи, то тогава той ще бъде оглавяван от един английски съдия, който самия е много мотивиран да види какви могат да бъдат постиженията при изработването на законодателството за продажбите. Беше даден въпрос дали този проект ще бъде полезен. Целта на нашата работна група е да го направим по полезен този проект. Както вече обясни и професор Бендерхорст, ние се стремим да подобрим проекта и да отстраним неяснотите и несигурността, които могат да се появят. Така че ние максимално се стремим проекта да бъде полезен на практика. Това е една от основните цели на нашия институт да осигурим това, че европейското законодателство може да се прилага на практика и защитава интересите на гражданите. Още един конкретен въпрос беше за това какво ще се случи с финансирането след като изтече срокът на финансирането от австрийското правителство университета в Виена. Срокът е 4 години и след това ще видим дали ще продължи финансирането от австрийското правителство и Виенския институт и университет, извинете, и ние очевидно към края на този период ще обявим един търг, за да видим дали ще можем да получим друго финансиране, за да може да продължи работата ни в бъдеще. Мисля, че накратко отговорих на повечето въпроси, но може би нашите колеги биха искали да допълнят нещо, което аз съм казал. Може би бих могла да допълня някои конкретни моменти. Например, към въпроса на господин е, Борис за научно-изследователска дейност в контекста на стратегията Европа 2020 година. Не знам доколко ще използва старата структура, но ние имаме представа за това как нещата би трябвало да изглеждат в бъдеще и ние имаме намерение да създадем работна група, която да умисли как нещата ще изглеждат през близките 10 години. Господин Берлингуер зададе въпрос за обучението на съдии. Да, това е един много важен проект за нас също така. Ние приветстваме съобщението от 13 септември 2011 година, в която се говори по този въпрос. Работим в това направление обучение на съдиите, но има много различни мнения. Ние искаме да се позиционираме като орган за обучение на съдии. И поне първоначално програмата за обучение – не отговаря на обявената покана за предложение за предоставено обучение на съдии. Но за да се укрепва този общоевропейски законодателен направен подход, ние искаме нашият институт да допринася за укрепването на тези традиции, но за момента не сме още организирани, така че да предоставяме обучение за съдии в цяла Европа. И идеята за 28 ма правна рамка или правна уредба, това е един въпрос, който много често изниква дали можем да основем нашата дейност върху взаимното признаване на правните системи в Европа, но така или иначе нашият институт има намерение да работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент, които се стремят към създаването точно на това, на една такава правна уредба. Към това, което каза господин Хефнер, мисля, че много неща зависят от търсенето, от заявките. Ако Европейският парламент ни отправи една такава заявка или запитване, ние бихме могли да предоставим конкретна информация или препоръки в зависимост от темата, която ви интересува. И това е нещо, което ние можем да разгледаме, ако това представлява интерес за вашата парламентарна комисия. Относно експертите в отделните страни. Аз съм от Австрия, представител на Австрийската асоциация на юристите и ние можем да дадем своят принос към Европейски институт. Това е една от формите на сътрудничество. Така е един, че целта на института е надхвърля националното равнище, както и с правната академия в Триер. Ние определено проявяваме интерес към всякакъв тип сътрудничество. Съвсем накратко по последния въпрос. Относно сътрудничеството, Европейския институт е, по план трябва да се срещне с различни органи, представители на правни институти в Европа. Поддържаме редовна връзка с тези органи. Всъщност, ние участвахме при създаването на академията в Триер. В работната група също така взехме решение да разгледаме всички основни политически решения, които съществуват априори. Решихме да следваме този подход, защото има хиляди становища, хиляди асоциации, които вече се занимават с въпроса е, дали на това трябва да се гледа като на 28-ма нормативна уредба или не, има ли нужда от института или не и поради са други политически въпроси. Това вече е направено за нас. Няма смисъл да се обсъжда въпроси за политическа политическото значение на този институт. Според нас той може да даде своят е, принос, да донесе допълнителни ползи. И ако приемем, като средство е полезно и искаме да имаме европейско законодателство за продажбите, трябва да видим как да извлечем възможно най-добро европейско право за продажбите. Както увенчаем тази инициатива с успех. Именно това се основаваше нашия подход към проекта на комисията. И мърдица въпроси, по които смятаме, че този проект може да бъде подобрен. В заключение, относно материалите, на интернет страницата няма публичен достъп до работните предложения, но можем да предоставим достъп до някои документи, след провеждането на съответните разговори, ние имаме широка членска маса и има някои членове, които имат привилегирован достъп до някои данни. Може би това може да послужи за стимул на други да се присъединят към нашия институт. В заключение много неща се казаха вече, но мисля стана ясно, че не се опитваме да сме конкурент на института в Триер. Във всеки случай искаме да, да насърчаваме натрупването на стабилни познания по въпроса. Опитваме се да работим заедно с различни органи от национални, в национален план, да добавим нови ползи към това, което съществува в дадена държава членка. Относно на публикациите, те са без платни, безплатен е достъпа до тях. В някои страни се изисква такса но за, от националните органи, но за сега всичко е безплатно. Имаме много представители на научните кръгове, особено в основните държави. Напредък плежат усилията ни по линия на източна Европа и мисля, че се движим по правилен път. Разбираме, е, искаме Европа да не се отъждествява само с 27 държави членка, да е малко по-общо понятие. Европейския съд за правата на човека също е важен фактор, с който ще работим в бъдеще. Благодаря, искам да благодаря на всички ви. Останахме с впечатлението, че сътрудничеството между тази комисия и Института по европейско право ще се подобри значително. като видяхме каква е работата ви. И така, благодаря. Лек път. Следващата точка от дневния ред, номер 5, ще трябва да отложим, защото докладчика не е тук. И така, седма точка. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защита на жертвите на престъпления.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 Abstimmung. Dann kommen wir als erstes zum Ende. Да пристъпим към гласуване. Изменение 37 на господин Албрехт. За, против, отхвърля се с мнозинство. 39 изменение на господин Албрехт с на ръка. Кой е за, против, приема се. 38 на госпожа Макарфи, който е за, против, приема се. Четвърто изменение. Няма да се гласува. Пето изменение, който е за, против, приема се. 400 за, против, приема се. Шесто се оттегля. 41. Госпожа Макарти за. Против. Приема се. Така стигаме до 42 на Регнер за. Против. Приема се. 8 на докладчика за. Против. Приема се. 44 на докладчика за. Против. Приема се. 43-то на Регнер. За. Против. Приема се. Девето на докладчика. Има устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето на докладчика за, против, приема се. Единайсто. Няма нужда да се гласува. 45 за, против, приема се. 12 на докладчика за, против, приема се. 46 на Албрехт. Тук има две части. С първата с устно изменение кой е за, против, приема се. Втората част за, против, отвърля се. 47 на Макарти с устно изменение. Госпожа Лихтенбергер. По втората част на устното изменение. Не съм сигурна, че имаше мнозинство. Преброихте ли гласовете? Какъв е резултата? 46-то може да проверим. Втората част на 46-то. За. Против. Absolutely 47 Макарти. 47 за. Против. Приема се. So, dann haben wir 48 von Frau Regner dafür. 48 Регнер за. Против. Приема се. 13 с устно изменение за. Против. Приема се. 14 няма нужда от гласуване. 15 за. Против. Приема се. 16 на докладчика за. Против. Приема се. 49 Макарти за, против, приема се. 17 теглено, 50 на Стоянов за, против, отхвърля се. 51 Макарти за, против, приема се. 52 за, против, приема се. 53 за, против, приема се. 54-то. Албрехт за. Против. Отхвърля се. 55-то Макарти за. Против. Приема се. 56-то Макарти за. Против. Приема се. 18-то се оттегля. 57-то. Господин Стоянов председателю, но по 57 и 58 изменение, 58 е мое изменение, и тук в моя волтинг лист пише, че то не е съвместимо с 57-мо, но аз не виждам защо не е съвместимо. Двамата с колегата Лопес и Стори, Слайд искаме две различни неща да бъдат включени като нови точки. И аз мисля, че моето изменение е съвместимо с 57 и може да бъде гласувано. Благодаря ви. Meine Abschlussliste sagt auch, dass das nicht kompatibel sein soll. Vielleicht gucken wir uns mal eben die Anträge. И в моят списък пише, че не е съвместимо. Нека да разгледаме измененията, за да видим какво е положението. Още сега. und 58. Ah ja, okay. Ja. Victims of organized crime. Of organized crime of, ah, ja, ist klar. Das ist dadurch erledigt, wenn ich das mal erklären darf, dass es ein Отпада, защото има устно изменение на изменението на Лопес и Сторис, което вече обхваща също съдържание. И сега се казва жертва на терористични атентати, организирана престъпност, педофилия и киберпрестъпления. Тоест се покрива изменението на Стоянов, поради тая причина отпада. И така, да гласуваме 57 за, против, приема се. 58 е обхванато сега. 59 то Албрехт за, против, отвърля се. 19 на докладчика за, Против. Приема се. 20 няма нужда от гласуване. 60 Макарти за, против, приема се. 21 отпада. 61 Стоянов за, против, приема се. 22 на докладчика за, против, приема се. 23 за, против, приема се. 24 за, против, приема се. 62 на докладчика за, против, приема се. 25 се оттегля, 26 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 27 е оттеглено. 64 за, против, приема се. 28 се оттегля, 65-то Макарти, за, против. Да проверим още веднъж. 65-то Макарти, за. За, 65-то Макарти. Против. Abgelehnt. Abgelehnt. Good. Отхвърля се. 66-то Макарти. За. Против. Приема се. 67 Макарти. За. Против. Приема се. 29 на докладчика за, против, приема се. 30 Регнер за, против, приема се. 31 Регнер за, против, приема се. Първо на докладчика за, против, приема се. 32 Стоянов за, против, приема се. 33 Стоянов за, против, приема се. 34 Албрехт за, против, отвърля се. 35 на докладчика за, против, приема се. Второ е оттеглено, 36 за, против, отхвърля се. Трето за, против, приема се. Окончателно гласуване, който е за, против, въздържали се, приема се единодушно. Поздравление за докладчика. В негово отсъствие. На следващо място. Обмен на становища. Програма потребители. Госпожа Викстриум. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Микрофонът е включен, нали така? Ще мира на английски, ако е по-лесно. Това е първата размяна на мнение, колеги. За това ще представя съвсем накратко основните насоки на предложението. След това очаквам да чуя вашите забележки. Както знаете, в бюджета са предвидени средства за програма потребители за периода 2014-2020. С предложението на комисията се създава програма потребители за същия период – Действията по линия на програмата могат да се разделят в четири основни категории. Първо, консолидиране и подобряване на безопасността на продуктите. На второ място, информационна кампания за повишаване на информираността на потребителите за техните права. На трето място, правото за правна защита, най-малкото чрез альтернативно разрешаване на спорове. И на четвърто място, прилагане на правата на потребителя чрез задълбочено сътрудничество между националните органи по правоприлагане и предоставянето на консултантски услуги на потребители. Смятам, че предложението на комисията наистина е добро. Отново ще се спра на този въпрос през април на заседанието. Крайният срок за изменение е 8 май. Спирам до тук. Благодаря. Иска ли някой да вземе думата за коментари? Не виждам да има желаящи. Благодаря ви, госпожо Викстрем. Именно така ще процедираме. Сега стигаме до 10-та точка. Разпространяването на онлайн, разпространяването онлайн на аудиовизуални творби в Европейския съюз. Господин Пьотър Борис. Благодаря. Tą kwestią odbyłem bardzo wiele konsultacji z e, sektorem аудиовизуалним w Europie. Благодаря. Искам единствено да кажа, че е, много разговори и консултации се е, проводиха е, във връзка с аудиовизуалният сектор и творбите в Европа, в Европейския съюз. Много се радваме, че комисията е внесла вече зелената книга. която се съсредоточава най-вече на разпространението на аудиовизуални творби. А това, с което трябва да се занимаем, е, са подходите към лицензирането. Разпространението онлайн е въпрос от е, много голямо значение за целия аудиовизуален сектор в Европа. Важно е, защото до 3% от БВП е всъщност идват от този сектор, а също и от голямо значение е за стратегията за Европа за 2020 година. Има значение и за единния пазар. Има все още пречки, които трябва да бъдат преодолени при разпространяването онлайн. Мога също да кажа, че работата по становището не бе лека, необходимо е, е да покажем отстъпчивост, гъвкавост по разпространяването на аудиовизуални творби онлайн. Нещо много важно е, е да се уверим, че разпространението онлайн отговаря на търсенето, на самото търсенето на пазара, като естествено бива да забравяме за авторските права. Както знаете, разпространението онлайн винаги става чрез специални, специални системи за разпространение в някои европейски страни, където има съответното законодателство, което уражда такива правила, като например колко време може един филм да се показва в киносалоните, на какъв етап минава на DVD, кога може да се продава на други цифрови платформи и кога може вече да се пуска по телевизията, независимо дали е платена или безплатна Анна. Този пазар трябва да бъде конкурентен и да откликва на нуждите на, нашите потребители. Смятам, че механизмът трябва да наподобява този, който съществува в САЩ. Това обаче е нещо, за което ще ни трябва време. Бих искал да подчертая, че поради спецификата на аудиовизуалния сектор е необходимо да запазим някои е, елементи на териториалното разпространение – Основната част от аудиовизуалната е, индустрия работи на базата на териториални е, лицензи, които всъщност са източник на финансиране за създаване на филми. Е, има специална система на предварително финансиране. Е, това са средства, които са е, събрани от потребители. Смятам, че системата на лицензиране трябва да остане факултативна, доброволна, а не да има задължителен характер. Защото европейските лицензии е, струват доста скъпо в момента. Понякога Това са разходи, които трудно могат да се избегнат, но се наслагват върху така или иначе високите разходи. Смятам за това, че лицензирането в Европа трябва да остане факултативно. Друг въпрос. Бих искал да призова Европейската комисия да излезе с законодателна инициатива, с предложение по отношение на колективното управление на авторски права, така защото да се гарантира по-добро ниво на управление на а, авторските права. Т.е. да има органи, които колективно да а, управляват авторските права. Така ще се а, рационализира и процеса на лицензиране. При музиката доста успешно работят такива колективни органи за авторски права. В аудиовизуалната индустрия обаче, при филмите, няма такива органи. Или почти няма. в зависимост от съдържанието, дали става въпрос за кинематографско съдържание или музикално съдържание, може би трябва по различен начин да се подхожда. Още нещо бих искал да призова комисията да изготви оценка на въздействието по отношение на пропорционалното възнаграждение на авторите. Аз знам, че сега действащата европейска система може да се разбие на три сегмента. Първият са такива договори, които се сключват между творците и лицата, които се занимават с колективно управление на авторските права. Втория сегмент или група са такива системи, при които се а, от, преотстъпват авторски права от автора на дистрибутора. И а, третата група са всички други възможни системи, които се а, въвеждат от а, лицата, които се занимават с колективно управление. А както казах, при музиката колективното а, управление действа успешно, но при филмите по-скоро договорите са а, предпочитана система. Така че е, комисията, ако може да направи оценка на въздействието, коя система е по-ефективна в кой случай? Знам, че комисаря Бърние е, се произнасял по този въпрос, но бихме искали да видим официално становище. Знам, че е трудно да се оцени а, е, законодателството, което за сега действа в тази област. Най-вече става дума за а, авторски права и все пак би било полезно да видим какво сме постигнали до тук, макар и опитът ни е, да е сравнително скромен. Още нещо, което бих искал да спомена във връзка с ДДС. ДДС при разпространението онлайн на творби. Приели сме резолюция по този въпрос и както знаете най-вероятно, целта е, е да гарантираме недискриминация на базата на вида медия. Е, така че е, ДДС-то е важен, важен елемент от тази предпазна мерка срещу недискриминация. Срещу дискриминация, извинете. Още нещо. Еднообразното идентифициране на отделни художествени творби. За какво говоря? Говоря за специална система ISAM и сам, както е, при книгите имаме идентификация, която се основава на съответен стандарт ISO, а, подобно нещо ни е нужно и тук. При разпространението онлайн, знам, че Европейската комисия си има собствена практика в тая област и знам, че това е един пазар, където има страшно много пиратство, незаконно сваляне на съдържание. Затова целта ни е да изковем един много здрав правен модел – модел, който да бъде и лесно достъпен за потребителите. За това аз съм предложил един пилотен проект – и а, е, се надявам през следните две години а, е, комисията да успее да извлече някакви полуки, някакви заключения от него. Това е пилотен проект на стоеност 2 милиона евро и се надявам да доведе до резултати, които да ни дадат възможност в бъдеще да приемем качествени законодателни актове. Това са основните идеи в становището ми, е, но разбира се, ако имате коментари, предложения, моля да ги пращате. До края на марта е срока. А, също така съм сигурен, че ще намерим време за допълнителни разисквания с докладчиците в сянка. Благодаря, госпожа Кастек. Благодаря. Благодаря на докладчика за това, че очерта основните моменти от доклада си за разпространението онлайн на аудиовизуални творби. Няколко въпроса бих искала да подчертая, които ми се струва, че трябва да се добавят към становището ни. Първо, когато се говори за автор в аудиовизуалната област, не правим разлика между автора на сценария и продуцента. Тъй, че е, може би трябва да направим разлика между сценарист и продуцент. За сега това е трудно. Това трябва, според мен, да се прецизира допълнително. Казахте колко важно е да обърнем внимание на колективното управление. Е, не знам дали а, е, възнаграждението, което получават а, авторите в момента, а, е, е справедливо. Тогава, когато онлайн се предлага някакво аудиовизуално съдържание. А, е, знам, че някои, някои дружества е, призовават е, е, тези права да са абсолютно ненарушими, тези авторски права и да се управляват единствено колективно и да има специални форми на заплащане. При излъчването онлайн по поискване, по заявка, което е би била система подобна на а, сателитна или кабелна телевизия по заявка, а, така че може и там да се уреди справедливо заплащане тогава, когато а, онлайн по заявка се излъчва аудиовизуално съдържание. Друг въпрос от по-общ характер сега. Пак във връзка с авторите и авторските права. Както в други области, може би си струва да а, организираме действия по повишаване на осведомеността по отношение на правата на човека. Може би е, това ще се засегне в пилотния проект, който вие предлагате. Благодаря. Благодаря. Извинете, господин председател. Може би тъй като се приключвах на друг език за превода, може би не съм разбрал съвсем добре каква е целта на тези 2 милиона евро. Каква е конкретната цел, за която те са предназначени? Господин Екстрам и след това докладчика. Първо, благодаря на докладчика. Той посочи много важни неща, с които съм съгласен но има някои неща, с които не съм съвсем съгласен. Първо, да, съгласен съм, че е много добре, че комисията предлага нещо в тази важна сфера. Да, добре. Второ, като цяло съм съгласен с това. Ще добавя, че гъвкавостта е важна, но също и оперативната съвместимост защото ние виждаме, че има различни технологии в аудиовизуалния сектор, нещо, което много осложнява живота на потребителя, т.е. това, което ви купувате, може да не може да го ползвате поради различните стандарти, така че оперативната съвместимост, мисля си, че е важен момент. По точка 3. Тук се казва, че териториалният принцип е нещо добро, не съм съгласен абсолютно с това. Бих искал да се каже, че териториалният принцип е нещо отрицателно. Имаме работна група по авторските права. Госпожа Гало много добре е председателства и ние стигнахме до някои важни изводи. И един от тях е, че точно териториалният принцип е нещо, за което просто не трябва да се говори на вътрешния европейски пазар. И ние имаме 27 много раздробени, разделени, изолирани пазари. На всеки този пазар ние имаме поне 6,5 дозина дружества за колективно управление на авторските права. И разбира се, има обмен на данни, но ние Европейския парламент трябва да защитавам единия пазар, а не различни устарели структури и начини на организиране, така че това е по точка 3. По точка 4, да, както вече казах, дружествата за колективно управление на авторски права са сериозен проблем, като че ли на всяка половина година избухва в една или друга държава членка скандал и се оказва, че тези дружества крадат от творците, така че повече отчетност, повече подотчетност, повече прозрачност. И не разбирам защо комисията толкова дълго време чакаше с това предложение, което отдавна се очаква. Номер 5. Да, оценката ще бъде много добра идея. Номер 6. Бих искал това да се промени в множествено число. Да се намери решение, се казва тук. Малко като Съветския съюз звучи, че има само едно единствено решение да се дадат пари на всички в сектора на културата. И наистина в аудиовизуалния сектор ние знаем, че приходите идват от продажби на билети, частично от продажби онлайн, от продажби на DVD, дискове, също така от продажба на съпътстващи стоки. Така че има много различни източници на приходи. По точката за ДДС. Аз бих предложил да залечим тази точка за ДДС. Първо, въпросът е много спорен. Дали трябва да решавате изобщо по данъчното облагане. Аз съм лично от тези, които подлагат това на съмнение. Освен това, дали трябва да имаме различна ставка на ДДС за културни продукти, аз лично не смятам, че трябва да е така. И накрая, ако наистина ще въвеждаме ДДС, за което ще, реша, ще се решава на европейско ниво и ще имаме различни ставки, то аз мисля, че трябва да отчетем, че около една трета от това, което се сваля по интернет, е порнография. Да, добре, това са аудиовизуални творби, те всички трябва да са защитени с авторско право, да, но мисля, че ще изпрати много странен сигнал, ако във времена на економически рестрикции ние ще дадем данъчни облегчения за порнографската индустрия. Много трудно ще бъде на депутатите в Европейския парламент да обяснят това на своите избиратели, така че предлагам това просто да се заличи. Това бяха моите бележки по въпроса. Председателят, благодаря ви. И сега, господин Борис, имате думата. Първо, благодаря на всички. Благодаря ви за вашите изказвания. Може би ще започна с това, което каза госпожа Кастек. Изцяло съм съгласен. Разпределението на съдържание, предоставянето на съдържание онлайн ни дава повече възможности да следим потоците пари, които отиват към дистрибуторите, продавачите на дребно. Тоест, ако говорим за творци, режисьори, сценаристи, всички, които участват в създаването на филма, включително и композитора на музиката. Интернетът показва колко популярна е дадена творба, колко хора са видели през различните портали, включително и видео по поискване, по телевизията, чрез сателитни каналите и нататък. Така че в едно от моите изменения искам да кажа, че когато става дума за разпределение на съдържание онлайн, разбира се, решение ще бъде на комисията, но че ние трябва да обмислим съразмерно възнаграждение. Как това ще бъде правено? чрез колективно управление или чрез договорите ще бъде решено от Европейската комисия. Но смятам, че поне трябва да има възможност за осигуряване на съразмерно възнаграждение. До сега ние го нямахме, защото творците даваха всичките си права на продуцента, тъй като той поемаше риска и предоставяше парите. Така че сега, ако ние ще вземем всички права за лицензиране и за разпространение, това също е риска на продуцентите, тъй като те ще трябва да плащат един по един ставка, един процент на авторите. Много неща са се променили в тази конкретна сфера, така че трябва да продължим да работим и да следим как се развиват процес, процесите, но пропорционалното са съразмерното възнаграждение също така трябва да се обмисли и да се отчете. Вие говорите за 2 милиона. Европейската комисия е собственик на проекта и целта на проекта е да се види до каква степен разпространението онлайн, включително и платформи за съдържание по поискване, има решение. Например, в САЩ вие гледате филм, който върви по кината и дори това да е първата прожекция, вие веднага може да купите Същия този филм на диск, включително ви може и по интернет да купите този филм на диск. В Европа ситуацията е по-различно. Разбира се, в САЩ е по-лесно, защото там има една единна правна система, един език, но тази пилот на програма, този пилотен проект ще ни позволи да разгледаме какво се случва в света и как това може да ни помогне да проследим как се променят нещата в сферата на разпространението. Така че ние се надяваме, че ще привлечем по този начин интерес към заключенията и изводите, които могат да бъдат трансформирани в законодателни актове и економически модели. Сега по въпроса за ДДС. Целта не е да се взимат някакви данъчни бюджетни решения – Нещата стоят последния начин. Ако продавате книга онлайн по интернет, ДДС трябва да бъде със същата ставка, която се прилага и за книжното тяло, защото фактът е, че ДДС може да бъде по-висок за някои аудиовизуални творби, ако те се купуват онлайн и се ползват онлайн. Това беше моята идея и ние вече приехме специална резолюция, така че нека да продължим обсъждането на тази тема. Сега за факултативния или задължителния характер, когато става дума за общо европейско лицензиране. Наистина, много задълбочено анализирах този въпрос. Проведох срещи с експерти, с заинтересовани лица – и мисля, че едно общо европейско решение може да съсипе пазара. Няма да, пазара няма да го либерализира, ще съсипе пазара, защото разходите ще нараснат значително и ще бъдат разходите несъразмерни с ползите. Повечето организации, с които съм се срещнал, се придържат към това мнение. Затова смятам, че териториалната система може да отговори по-добре на потребностите на пазара, поне за известно време. Затова мисля, че трябва да изберем поне за момента факултативния вариант, но разбира се и този момент можем да продължим да обсъждаме и се надявам, че стигнем до консенсус. Председателят, благодаря ви. Крайният срок за изменение е 30 март отново. Точка 11. Господин Стоянов по европейските фондове за рисков капитал. Имате думата, господин Стоян. Председателю, точка 11 от дневния ред. Аз бих искал да предложа да я обединим с точка 35, която също е доклад, който аз разглеждам. Двата доклада са практически доста свързани. Става дума за, европейски, за европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество. Също така бих искал да говоря и по двете точки едновременно. Те на практика няма да правя особено голямо разграничаване между двата доклада в момента, тъй като проблемите са общия и няма да мога да присъствам на заседанието на комисията. Става дума за два регламента, проекто регламента, които уреждат възможността а, европейски инвестиционни фондове да получат а, титула Европейски фонд за рисков капитал или съответно Европейски фонд за социално предприемачество и да получат съответния инвестиционен паспорт, като се поставят известни условия пред тях за това какъв трябва да е състава на капитала, тях, неговото инвестиране, изисквания към управлението на фонда, изисквания към самите хора, които ще бъдат инвеститори в тези фондове и се разглеждат тези, тези въпроси в регламента. Проблемите, които възникват според мен от двата проекта регламента са свързани с това, че вече съществуват две директиви на практика в областта на инвестиционния капитал. Едната директива е съвсем нова от миналата година директива 2011-61 на парламента и съвета, а също така и директива 2009-65 на, Европе... на парламента и съвета, а, които уреждат материята на инвестиционните фондове и тяхното управление. И а, така пред мен беше повдигнат въпроса, че с а, новите два регламента, може да забележите тук, че докато сега тази материя е била уреждана с директиви, в момента комисията ни предлага регламенти – и аз вътрешно даже не, не можах да постигна много голяма убеденост само за себе си, че действително трябва тази материя да бъде а, обект на обект на, на законодателство с регламенти. Даже известно време се колебаех дали да не предложа а, да бъде изменено самото предложение на комисията и да поискаме това да стане, тези регламенти да бъдат трансформирани в директиви. Но аз разбира се съм наясно, че ние сме подпомагаща комисия и до голяма степен тези въпроси, тази отговорност се пада на водещата комисия. А, така че така от едни сравнително прости, ясни, подредени неща, както не се струваха в началото, се оказа, че с тези два а, регламента има сериозни проблеми, свързани най-вече с това дали те няма да влезнат в конфликт с съществуващите правила по двете директиви, които цитирах. И а, също така, че има някои празноти в тях, а, които трябва да бъдат запълнени. А, в тази връзка, тъй като сложността на нещата, както казах, се оказа доста сериозна, аз предложих едно изменение в срока, в който трябваше да предложа доклада, което запълва именно една такава празнота от въпроса дали тези фондове ще имат право да са от отворен или затворен тип. Съответно, аз предложих да бъде, да бъде и двете, за да няма тълкования в последствие да, спрямо на един тип фондове да бъде отказано да вземат паспорт и име. Но в момента продължавам. Знам, че времето напредва и срока за изменение е в края на тази седмица. Аз продължавам да работим много усилено с така, известен брой изменения, които до някъде да кодифицират материята, свързана и с а, другите две директиви. И ще представя тези изменения в срок. За съжаление, времето ни притиска, няма да имаме време да дебатираме по тези изменения но а, ще се постарая поне да направя една среща за колегите отделно извън заседанията на комисията, за колегите, които желаят да дебатират по измененията, които ще приложа и предложа и общо взето това е, което имах да кажа по тези доклади. Благодаря ви за вниманието. Оставам открит за вашите въпроси. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Stojanov. Wir haben also jetzt 14 und 35 Quatsch. Благодаря, господин Стоянов. 11 и 35 точка се гледат съвместно. Има ли някакви коментари? Добре. Обикновената процедура води до крайен срок 29 е, март 17.30 по двата казуса 11 и 35 точка с което стигаме до 12 точка тя обаче се отлага на господин Берлингер след това идват два доклада на госпожа Тайн, които ще разгледаме заедно. Благодаря. Определено двата въпроса са свързани. Драги колеги, не знам дали сте гледали Майкъл Дъглас в Уолл Стрит. Аз го гледах. Това е първия му Оскар. Той играе Гордън Геко, един отрицателен герой, който предава информация от авиокомпании, всъщност злоупотребява с нея. Замесени са адвокати в различните форми на манипулиране. Това вече не е нещо, което хората приемат. Вече не приемаме тази алчност, която някога се приемаше радушно. В схемата участва шведски монетен двор. Въпросът е, е каква е отговорността ви, ако да кажем, изтече информация от вас към съпругата ви? Така, през 2003 година имаше една директива, която не изпълни предвидените си е, цели. Нивото на хармонизация бе недостатъчно. макар и много да се наложи на държавите членки. Само, че е, беше сглобена тази нормативна уредба и затова комисията сега предлага е, регламент. Също така през 2003 година се занимахме с много въпроси, свързани с финансовия надзор. Много от търговията сега а, е, тече на нерегламентираните пазари. Трябва да се уверим, че никой пазар, е заинтересована страна, никой участник на пазара, никой търговец не е отвъд обхвата на регламентирането. Има е, един-два спорни момента в е, директивата. Ние просто излизаме с становище. Е, аз ще се придържам единствено към правните аспекти, правните моменти. Политическите моменти няма да засягам. Е, това ще се разгледа от водещата комисия ЕКОН. И така, първо, брутни изключения за и климатична политика и задлъжнявост. както и мерки за спасяване на еврото. А, ние сме се намесвали до сега повече на пазара, отколкото е било необходимо. И въпросът е, е дали тези е, огромни е, изключения са е, допустими. Просто търговията с вътрешна информация. Правилно е това, което прави е, комисията, да се разшири приложното е, поле и до нерегламентираната а, търговия, т.е. отвъд фондовите борси. Това да се включи е, в наказателното право е, изглежда като много сериозна стъпка за мнозина. Много е трудно в държавите членки да се прати някой в затвора за подобна сделка, защото много трудно се намират доказателства. Говоря за търговията с вътрешна информация. Съдилищата не успяват, не успяват да а, излязат с осъдителна присъда, всъщност, да се стигне до лишаване от свобода. Има едно висящо дело в съда, Даймлер Крайслер, очаква се изхода от това дело да бъде правилно тълкуване на търговия с вътрешна информация, но не се знае колко ще трае хода на това дело. Трудно е да се направи разлика между забранено поведение и а, поведение със съмнителна допустимост. После намаляването на периода на търговия от 5 до 2 дена. Трудно е да се каже колко е необходимо да се чака при е, предаването на такава информация. Но по-добре да е по- по-кратък срок, е според мен. Праговете за задължителното обнародване на търговски дейности, извършвани от директори. В някои държави членки 20 до 25 хиляди е прагът, което обаче няма как да, се, да е приемливо във Франкфурт или Лондон, защото страшно много сделки са на по-високи стойности прането на пари. Там са много ниски е, праговете, трябва да се докладва всичко и така се води до е, загубата на големи е, дела. Затова а, е, предлагам, ако ще се приема регламент, е, да дадем възможност на държавите членки, в зависимост от броя сделки и техния обем и обема изобщо на борсите, фондовите борси, е, е, държавите членки да могат да вземат е, сами решения по свое осмотрение. Комисията казва, че при всякакви финансови операции трябва да съществува система за докладване. Това като цяло се подкрепя, но има, има неголяма група, която се противопоставя на това. Това са най-вече банки малки банки с дребна клиентела. Но с директив... също разполагаме и с директива за изпирането на пари. Автоматичните системи, системите на автоматично докладване, при които компютър а, засича аномалии или несъответствия по автоматичен начин. На практика от гледна точка на нотариус, който трябва да, от, да докладва на прокуратурата, е, често е имало обвинения, че не се е, подава достатъчно информация, така че не знам дали е, няма да е по-добре да се въде автоматична система, но трябва да се преценят разходите. После друг принцип от директивата изобличаване и, и публично оповестяване на а, нарушителите. В някои а, държави членки това е вече част от нормативната уредба, но, но, но не е, е далеч не е във всички у нас. Например, няма такова нещо. Има проблеми с а, сексуални насилници, които са блудствали с малки деца и а, не е имало възможност техните имена да бъдат оповестявани. А пък в този случай а, при присвояване на 50 хиляди името на това лице трябва да се оповести публично. Това обаче трябва да се, трябва да се обсъди. Интересни са ми вашите правни становища. Един сериозен проблем. После трябва да се избегне двойното наказание е, за е, едно и също престъпление. Например, административна санкция, глоба и след това наказателно производство. Мисля, че е, този въпрос също трябва да се, трябва да се разгледа, защото подобно едно положение с двойно наказание може да влезе в разрез с конституционното право, принципа Novis in idem. Приложното поле на акта се разширява до опити за измама. Знам, че това е много трудно доказваме пред съда. как може да се операционализира един опит за а, измама. Достатъчно трудно е да се докаже наличието на измама, какво остава за опити за измама. Това не е позната а, практика, също не е достатъчно уредена в държавите е, членки е, концепцията за вътрешни пода, подаване на сигнали отвътре в организацията – при някои правонарушения а, а, има стимули, да кажем 5000 награда, материална награда. Тук обаче по друг начин стоят нещата и бих искала да чуя какво мислят колегите и по този въпрос. Един много сериозен въпрос е, е отговорността на а, юридическите лица. Да, гражданската отговорност е нещо, отговор... е нещо очевидно, но как може да се уреди е наказателната отговорност на юридически лица? Това е един правен институт, който не съществува в много държави членки. Мисля, че комисията твърде далеч е, е стигнала тук. като си е затворила очите за а, конституционно уредените а, системи в много а, държави членки. В а, комисията ЕКОН ще се гласува през юли месец. Нямаме искане за отлагане. На 25 и 26 искам отново да се проведе разискване. 11 май е крайния срок и да се гласува при нас на 18 и 19 юни. Благодаря, е, председателя каза. Госпожа Регнер е следващия оратор. Първо, приветствам използването на регламента като правен акт. Преди имаше необходимост да имаме хармонизация въз основа на пазара надзор, но след като има тази възможност за избор на пазарните или економическите субекти да избират между регулираните и нерегулираните пазари, изниква тази възможност за манипулиране на пазара и злоупотреба с вътрешна информация. Аз лично приветствам по-широката формулировка и съвсем накратко искам да се спра на това, за което вие говорихте, за опит да се манипулира пазара. Тук трябва да сме внимателни, защото съдилищата вече установиха, че е много сложно, сложно да се установи един такъв опит да се манипулира пазара. Но мисля си, че предлагания текст обхваща и такива възможности но нека да има предвид, че принципите на правата държава не предполагат, че нещо, което не може да се докаже на практика, трябва да бъде наказуемо. Тоест, това въжи и за опитите. Същото въжи и с използване на вътрешна информация или злоупотреба с вътрешна информация. Сега за наказателно производство за опит за манипулиране на пазара. Да, разбира се, е добре да имаме единно наказателно производство, за да се спре този избор на най-благоприятна за економическия субект правна система и да се злоупотребява с това. И това може да се подобри не само, що се отнася до злонамерените действия, но също така и престъпната небрежност, престъпното нехайство. Да, тук вие говорихте за филма Уолл Стрит. Бях забравил за този филм, той е доста стар. Но като си има предвид, че има и продължение на този филм, Wall Street 2 и Wall Street 3 и Майкъл Дъглас показва как се променя Уолл Стрит – И това, което беше в първия филм, изглежда доста невинно в сравнение с това, което видяхме в продълженията. Така че трябва наистина да обмислим възможността за наказателно-правни санкции при манипулира на пазара. Да, благодаря, господин председател. От чисто експертна гледна точка това, което предлага докладчика, е изключително важно. Тя казва, че системата не може да работи и наистина има сериозни нарушения, свързани с злоупотреба с вътрешна информация. Видяхме, че комисията предприе много стъпки да реши проблема и в нашата парламентарна комисия сме се познали с много документи, но аз виждам няколко проблема, свързани с предложенията на докладчика. Що се отнася до европейското законодателство по този въпрос? Абсолютно ясно, че в много случаи, когато наблюдаваме нарушения, които са свързани с юридически лица, а не с физически лица, тази идея те първа става ясна в моя страна. Все още не е имало съдебни процеси Разбира се, не е възможно една фирма да отиде в затвора като юридическо лице. Тоест няма пряка приложимост и това е нещо, по което работим в Испания. И лично аз съм загрижен, че ако има някакъв проблем. Ние се опитваме изцяло коренно да променим ситуацията, да я обърнем с главата на опит, с главата надолу, ако щете. Има някои престъпления, които са извършени злонамерено и не би трябвало да се разглеждат тези престъпления, както и престъпленията, проистичащи от небрежност. Освен това, системата е такава, че Нещата са много сложни. Не става дума само за определяне на самата същина, характера на правонарушението. Както каза самата госпожа докладчик, въпросът е да се стремим да се осъзнае каква е ситуацията, да бъдат мотивирани и защитавани от тези, които сигнализират за нередности, така че да получаваме информация за такива нередности и трябва да има органи, които да подпомагат този процес. В една много сложна, многоаспектна среда, в която всичко се променя много бързо, хора, които предлагат информация, улесняват а, нашата задача. Смятам, че точно регулаторните органи по този начин ще могат да получават по-бързо информация. Също така, мисля, че има едно нещо, с което допускаме грешка, а именно, когато говорим за тези въпроси, прекалено много се средоточавам върху конкретното лице, което е извършило престъплението. Някои лица могат да станат мишен на правосъдието, защото те са извършили определени сделки или са, и, са опитвали да използват информация, с която разполагат за някоя фирма или за някоя община, за да постигнат определени резултати. Понякога ние сме съсредоточени твърде много върху самото събитие, вместо възможната вреда, която може да нанесе такова престъпление. Миналата седмица се говореше едно такова престъпление. Потенциалът от вредите е огромен, обаче за това не се говори толкова, колкото за самото правонарушение. Мисля си, че трябва повече да се съсредоточаваме върху резултатите от правонарушенията, а не конкретните лица, които са извършили едно или друго правонарушение. Тоест, ние трябва да се интересуваме от това какви са категориите правонарушения и какви са последиците от тях. В нашата страна правонарушенията като тези са нанесли огромни щети на нашата економика и ние бихме искали законът да обръща повече внимание на това. Трябва по-малко да съсредоточен върху това как да накажем виновните, а да гарантираме по-скоро законодателство да е такова, че да не позволява в бъдеще да се случват подобни престъпления, те да бъдат възможни. Благодаря ви, председателят, благодаря ви. И аз бих искал да кажа нещо. Споделям загрижеността на докладчика и самия аз исках да поставя този въпрос. Имам по-малко възражения, свързани с опитите да се извърши злоупотреба с пазара, тъй като злоупотреба с пазара не е задължително измама. По-скоро имаме случай с измамно използване на информация, с която разполагаме. Но не смятам, че някакви инцидентни случаи на манипулиране на пазара не могат да бъдат разглеждани като инцидентни, за това съм съгласен с докладчика. Сега докладчика има думата, госпожа Тайн. Благодаря ви. Ще отчета всички ваши бележки. Благодаря ви. Председателят крайният срок за изменения. А, всъщност не, няма да имаме, тъй като ще имаме след това проекта становище. Сега ще направим кратка почивка, за да спре излъчването по интернет и да започнем нашето заседание при закрити врата.